Um, and those of you that haven't seen a copy, I do recommend that you read it. And as I pointed out yesterday, um, we are discussing in our meeting today, I think about four of the top 20. На днешното ни заседание ще разгледаме четири от най-важните притеснения – достъпа до платежните сметки, роуминга. Също ще говорим за фалшификациите. Това са все неща, които сериозно притесняват гражданите, така че мисля, че действително откликваме на техните потребности. Това е успех за нашата е, комисия. Важна е и декларацията от Краков, която обобщава основните елементи. Ще видите и е, краткото обобщение на резултатите от работата на семинарите. Е, ръковод... държавните правителствените ръководители са били призовани да се занимават с приложението на акта за единия пазар. Знам, че германския канцлер е тук днес. Е, е, господин Шваб, сигурен съм, ще е, отиде на на това заседание и се надявам, че ще може да потвърди казаното от мен. И така, нека да одобрим дневния ред. Е, в вашите документи ще намерите протоколите от 7 юли. Ако имате възражения, е, подайте ги до утре, иначе се считат за приети. Ще председателствам до 11 без нещо, след което трябва да се срещна с британския секретар за бизнеса. А, и ще предам председателството. Приветстваме очаквания от дълго време доклад от Комисията за стандартизацията. Както всички знаете, изготвихме много подробен стратегически доклад по този въпрос под ръководството на колегата Кожушник и много се радваме, че можем да получим формалното законодателно предложение. Много важна е стратегическата работа. Господин Мос, госпожа Руле, господин, госпожа Кройсман работиха също по този въпрос, така че вече имаме е, една сериозна група хора, която работи по въпроса, ще поканим комисията, за да представи своята оценка за въздействието на това предложение. И нека да приветствам тук госпожа Бринкман и госпожа Вайсенхорн от комисията, които се занимават с стандартизацията. Ще ги помоля да направят своето изказване след малко, но нека първо да дам думата на госпожа госпожа Креми като докладчик. Това е първата и възможност да се изкаже пред комисията. Лаура, заповядай. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за представенето на Пакета, който подлежи на промяна, това е първата ни обмяна на мнения. Започваме с парламентарната процедура, в края на която със сигурност ще приемем нова правна уредба. Както и председателят каза, инициативата не започва днес, а с изготвянето на доклада по собствена инициатива. Докладчиците в Сянка ще работят по същия начин, както тогава, в случая с доклада по собствена инициатива. Междувременно вече е, знаем, че една голяма част от предложенията на парламента бяха приети това е нещо, което ние приветстваме. Парламента трябва да изпълнява своите функции като законодателен орган в пълна степен и да работи и с неправителствения сектор, с гражданските инициативи. Новият правен акт в тази област ще бъде от огромно значение. Единният пазар трябва да бъде освободен от пречките, които затрудняват неговото развитие. Естествено, че нещата са свързани с стандартизацията. Това, което ще направим, надявам се, в рамките на новата законодателна инициатива, ще бъде от полза за всички участници в вътрешния пазар няма да бъде революция в истинския смисъл на думата, но едно адаптиране към новите условия и изисквания. Уверявам ви, че ще е, бъдем в тесен контакт е, е, помежду си, с всички вас, но и с всички заинтересовани страни. През ноември на 21 ще има изслушване по темата. Ще бъде много полезно да чуем различните становища и <clears throat> предложения. Ще кажа само няколко думи във връзка с пакета, който трябва да бъде реформиран и за основните моменти, е, по които ще работим през следващите месеци. На това място трябва да подчертая, че е, доколкото съм водила вече разговори с колегите, някои от основните моменти трябва да се запазят. Доброволният, частният характер на системата <clears throat> и е, естествено участието на е, националното равнище. Това са елементи, които на всяка цена трябва да запазим. Според нас системата по своя характер трябва да остане частна, правна. С е, изненада установявам, че малките и средните предприятия, както и е, по-големите дружества, не са равнопоставени в е, настоящия вариант е, на предложението. Е, би трябвало да осигурим тази равнопоставеност, което ще бъде в е, интерес на потребителите, на участниците. Е, така че ще трябва е, да поработим по въпроса за една по-ефективна защита на правата на малките и средните предприятия. Същевременно смятам, че представителите на малките и средните предприятия, представителството на тези предприятия е една много деликатна сфера. Тези предприятия са гръбнакът на европейската економика и на всяка цена трябва да бъдат представени и защитени по-добре. С тези първоначални думи приключвам моето изказване. Благодаря много, госпожо Коми. Е, знам, че е, искате думата по-късно, за да говорите за плановете за провеждане на изслушване. Ще имате възможност да е, раз гъната някои от въпросите, които вече поставите. Госпожа Бринкман от е, името на комисията ще направи презентация. Можете да видите и слайдовете, които имате в документите си. Е, uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика госпожа Ками. Благодаря за това първо представяне на позицията на парламента по този пакет. Е, от името на комисията нека да кажа, че напълно споделяме това усещане за голямото значение на европейската система за стандартизация, е, която в никакъв случай не трябва да бъде радикално преработена и това бе ясно заявено в доклада по собствена инициатива на парламента. Нека първо да ви представя оценката на въздействието, която беше изготвена за правния документ, който се изготвя за вас. Нека да ви припомня, че пакетът е прият от комисията на 1 юни 2011 година. Резултат от широки консултации с обществеността и с всички заинтересовани страни. Основните елементи на тази изключително широка консултация и на външната експертиза, която привлякохме, е изложена в този документ. Събрахме всичко през май миналата тази година говорихме за стандартизацията. Бяла книга за стандартизацията от 2009 година, след това експресен доклад от 2010 година. След това дойдоха заключенията на съвета, особено това от феврари 2011 година, в което се заяви, че стандартизацията трябва да се ускори процеса на ней, е, и по-конкретно е, да се модернизира, е, хармонизира и да бъде по-приспособена към бързо променящата се глобална среда. И така, възоснова на този натрупан опит можем да стигнем до извода, че използването на стандарти и на европейската стандартизация като инструмент на политиката е успешна. Това са много важни инструменти за осигуряване на оперативна съвместимост. Консултациите с обществеността обаче и доклада на парламента показаха, че има въпроси, с които все още остава да се занимаем. Оценката на въздействието идентифицира три основни проблема и те ще повлияят на правния инструмент. Проблем номер едно. Процеса за приемане на европейски стандарти, изисквани от комисията, не е достатъчно бърз. Процедурата не е достатъчно бърза. Втори проблем. При определенето на европейски стандарти малките и средни предприятия са твърде слабо представени. И на трето място стандартите на форумите и консорциумите не могат да бъдат използвани в обществените поръчки по информационни и комуникационни технологии. Определихме няколко възможности за справяне с този проблем. Ето виждате проблем номер едно процедурата, а именно това, че процедурата за приемане на стандарти на изискане от комисията твърде бавна. Имаме три възможни решения, но нека първо да кажа, че има в този е, процес, в тази процедура, четири основни етапа. Първо, изготвяне на поръчката и положително мнение на комисията в, описана в комисия 2884. Това отнема около 6 месеца. След това преминаваме към приемането на този мандат или поръчка за стандартизация и начало на работата. Периодът продължава от 3 месеца до 10 или 13 месеца, когато няма отклик от съответните органи. След това Следва разработването и четвъртият етап е публикуването на хармонизираните стандарти. Така че целият процес за приемането на стандарти отнема повече от 3 години. Разгледахме три възможности, за да се намали времето, което се отнема. При изготвянето на стандарти пуска на комисията опция 1А е, зададохме срокове за, до, за изготвяне на европейски стандарти, ето например за споразуменията и за поръчките. Това може да доведе до по-бързо разработване на стандарти, е, нещо, което може да доведе до положително влияние върху е, конкуренцията и конкурентна способността, тъй като фирмите могат е, да спестят благодарение на тези стандарти. По-бързото разработване на стандартите може да насърчи иновациите новите технологии. Една възможност тук е да се въведат финансови стимули, за да се насърчи Европейската организация за финансова стандартизация да приема стандарти по-бързо. И така, предложението да се работи с ориентация към постигане на резултати и с конкретни стимули. Втори вариант, опция, е, е, вариант 1Б. Да се създаде специална европейска агенция за стандартите, която да замести Европейската организация за стандартизация, като се използват принципите на национални делегации и така ще се разработват европейски стандарти в сътрудничество с международните организации по стандартизация. Ясно е, че агенциите няма как да разработва стандарти сами, така че е необходимо пълно, пълно сътрудничество между всички агенции. Това ще доведе до допълнителни разходи за бюджета и евентуално до отрицателни резултати за тъй като може да има твърде големи разходи. Не е много ясно също дали дейността по стандартизация, където основните участници са частни лица, трябва да се финансират от европейската хазна, въпреки че настоящата структура изглежда отговаря на потребностите на Европейския съюз. Варианта на ОЦ е да се въведат прозрачни и упростени процедури за хармонизирани европейски стандарти и други европейски стандарти, изисквани от комисията. да има един по-добре организиран годишен процес на планиране. Нещо, което ще даде възможност да Европейската организация по стандартизация да има готовност за приемане на идващо искане за изготвяне на стандарти, още преди това да е дошло. Основните плюсове тук е, че ще се увеличи е, скоростта при някои стандарти, но е, това са основно хармонизираните стандарти. Най-добрият вариант според нас е, е вариант 1А, комбинация с вариант 1 и вариант 1C. По отношение на проблем номер две. Факта, че малките и средни предприятия не са достатъчно добре представени. Както и други заинтересовани лица. Тук имаме три възможни варианта. Вариант 2А да се улесни прякото представяне на малките и средни предприятия и заинтересованите лица в рамките на Европейската организация по стандартизация. Смятаме, че участите в процеса по стандартизация изисква много подробно техническо познаване на предлаганите стандарти и контекста, в който те се използват. Едно активно участие в технически комисии – изисква много сериозен ангажимент и изисква малките и средни предприятия, които участват и заинтересованите лица да отделят изключително много време. Прякото представяне е най-ефективният начин на отделна организация, едно малко предприятие да участва, но Прякото публично участие до голяма степен се ограничава от техническите изисквания за работата на организацията. Освен това, отделното участие на малките и средни предприятия ще доведе до неефективно разпределение на информацията и, е, нейното разпро... и, и разпространение на тази информация до малките и средни предприятия, които не участват в процеса. Това ще се отрази и на броя на участниците в процеса по стандартизация, така че най-вероятно ще има отрицателен ефект върху скоростта на създаването на стандарти. Вариант 2б да се дадат права на гласуване на организации, представляващи малките и средни предприятия и други заинтересовани лица. Целесъобразността на тази опция е спорна. Предоставянето на права на гласуване на организации, които на всички организации, освен на националните органи по стандартизация, трябва да бъде одобрено от европейските органи, е, така че тази опция не е особено целесообразна. Третия вариант тук, 2C, е да се засили позицията на представителните организации, като им се предоставят оперативни грантове. Това може да стане чрез постоянна подкрепа от страна на Европейската комисия на организации, представляващи малките и средни предприятия и е, други заинтересовани лица. така че те да могат да изпълняват своята роля в процеса по стандартизация. така, за да се разреши проблем номер две. Вариант 2C за нас е за предпочитане. Проблем номер 3. факта, че стандартите на формите консорциумите в момента не могат да се ползват в обществените поръчки. Имаме три варианти. 3А – възстановяване на приложението на механизма от, разреш... от решение 8795 за стандартизацията в областта на информационните и комуникационни технологии и диалога за политиката в тази област. В тази опция обаче не представлява не дава правна сигурност и няма да помогне за процеса на консултациите. 3Б е вторият вариант тук да се а, позволи в обществените поръчки цитиране на конкретни стандарти. Тогава става възможност за е, цитиране на отделни стандарти на форуми и консорциуми за целите на обществените поръчки. Така ще се преборим с тенденцията е, към фрагментация на пазара и се надявам, че ще можем да се отразим благодатно на стандартизацията. Има известни опасности с технологиите. и се надяваме, че ако се сближат стандартите, това ще увеличи възможностите за създаване на по-голяма конкурентна способност. Трице Да се а, качи нивото на форумите и консорциумите а, до а, ниво на признати органи за стандартизация. Това обаче изисква специално внимателно разглеждане на процедурните гаранции и по време на процес на консултации тази, този вариант не получи подкрепа. Така. Това означава, че за проблем номер 3 най-добрият вариант за разрешение е 3b. Um, other elements uh, that we have examined in the, uh, in the impact assessment is that the По отношение на оценката на въздействието, разгледахме е, възможностите за опростяване. Имаме няколко варианта тук. Е, много важно е да се наблегне на простяването на правната рамка. Именно заради това днес излизаме с предложение за един направна рамка, която да замести трите съществуващи рамки в момента. На слайда, с който разполагате, са очертани няколко въпроса. Нека първо да говоря за последната точка – европейските стандарти за услуги. Може би знаете, че директивата 9834 за уведомленията се прилага само за стандартите за продуктите. Консултативните комисии на представителите на държавите членки, създадени от тази директива, нямат право формално да предлагат комисията да иска от Европейската организация по стандартизацията да изготвя европейски стандарти за услугите. Така че смятаме, че тук може да се иска упростяване на процедурата, независимо от конкретния от конкретната тема и трябва да се даде възможност да се е, призове Организацията за стандартизация да изготвя европейски стандарти за услугите и да ги, те да бъдат включвани в правилните текстове. Консултациите с обществеността показаха, че а, този вариант получава подкрепа. В, в вариант номер 5 в приложение номер 5 ще видите и множество други възможности, които са били отхвърлени. Няма да ги изреждам. Ще ги намерите в приложение 5. От там нататък, възоснова на тази оценка на въздействието, комисията подаде своето предложение за регламент, който да замени две решения на комисията и част от директива 9834, именно тази част, която се отнася до стандартизацията. Тоест, националните технически правила остават непроменени от това предложение. Предлагаме също така да се изменят няколко секторни директиви, свързани с процедурата за хармонизирани стандарти, тъй като този регламент ще опрости процедурата свързана с е, подаването на възражения срещу хармонизираните стандарти. На следващия слайд виждате основните елементи на новия регламент, който се предлага. Нашето предложение е да определенията и приложното поле да включват и услугите, ясно заявихме, че комисията може да поиска да се даде мандат на Европейската организация по стандартизация да изготви стандарти в подкрепа на законодателството и политиките на Европейския съюз. От там нататък има и два члена, свързани с сътрудничеството между националните органи по стандартизация, по стандартите и работната програма. Това остава непроменено от предходните правни инструменти. А в член 5 искаме да се спомене значението на увеличаването на участието на заинтересованите страни. Ще споменем и критериите за финансиране на тези представителни организации. В регламента се дава възможност и за повече обмяна на информация между Комисията и Европейската организация по стандартизация, включително и по отношение на работната програма, която ще бъде одобрена от комисията заедно с списък от бъдещи мандати. за разработване на стандарти, работим вече по първата версия на тази годишна работна програма и се надявам, че до края на годината ще можем да предоставим на парламента и съвета едно съобщение за годишната работна програма. по важните поръчни стандарти и стандартите, които ще бъдат въведени следващата година. В след, седми член се говори за процедурата за изискване на изготвяне на стандарти от страна на Организацията по стандартизация. Там се иска съкръщаване на административната процедура. Осми член говори за процедурата за подаване на възражения срещу хармонизирани стандарти, която е приложима при всички случаи, когато няма друга конкретна процедура, предвидена в други законодателни текстове на Европейския съюз. Има и нови елементи, а именно възможността да се признаят стандарти в областта на информационните и комуникационните технологии за целите на обществените поръчки. Става дума за член 9 и 10. Има възможности за е, приемане на предложения от страна на държавите членки и комисията е, има предложение за създаване на платформа за участие на заинтересованите страни. Тя ще е изключително широко обхватна. Виждате на слайда изброени евентуалните участници в този форум. И форумът ще играе важна роля при предоставянето на експертни съвети на Комисията за критериите за информационни и комуникационни технологии в приложение 2 са изложени критериите, основните принципи Например, отношенията между стандартизацията и правата на интелектуална собственост. Много важен въпрос. На следващия слайд става дума за финансирането. Членове 11, 12 и 13 говорят за различните дейности, които могат да получават финансиране, говорят за оперативните грантове и за твърдите суми при изготвянето на стандарти. Говорят и за възможността за създаване на европейска организация, за финансиране на европейски организации, представляващи заинтересованите страни и за постоянна подкрепа за дейността на такава организация. Всичко това е споменато. В регламента са включени правилата за комитология, за делегираните актове. Става дума за членове 16 и 17. Говори се и за ролята на една нова комисия, чиято основна задача е, ще е да работи по възраженията срещу хармонизираните стандарти и неформалната роля ще бъде да участва в е, разработването е, на работната програма и да дава предложения. С това искам да приключа, господин председател. Много се радваме, че Европейския парламент ни дава възможност да представим своето предложение. Силно се надявам, че ще можем да постигнем съгласие между парламента и съвета, възможно най-скоро. И нека да се надяваме, че този регламент ще може да влезе в сила на 1 януари 2013 година. Това е важно не само за стратегията за Европейския съюз до 2020 година, но и е, за действието на акта за единния пазар. Така че е много важно всички тези въпроси да се обсъдят и решението по тях да се вземат възможно най-скоро. Целта ни е да сме на разположение, да дадем възможно най-голям принос към работата на, комисия, на тази комисия и очакваме да работим добре заедно. Благодаря ви, госпожо Бринкман. Благодаря ви за това, че ясно формулирахте в експозето си целите на оценката на въздействието е, с различните политически варианти, е, които и ние сме обсъждали. Е, сега, колеги, не е предвиден кой знае колко обширен дебат по тази точка от дневния ред. Просто набелязване на на някои първи впечатления. Така че, моля е, да, да бъдете кратки и да посочите евентуално някои пропуски, които сте забелязали. Е, между другото, е, приветствам посетителите на госпожа Вайлер, за която днешния ден също е много важен работническия съвет от Нойхов, е, е, предприемачи от е, турски происход от Касъл. Нека бъдат добре дошли. За тях въпросът за стандартите също е много важен. Сега, докладчиците в сянка. Госпожа Шалдемозе, господин госпожа Кройцман и други. Нека чуем докладчиците в сянка и след това ще дам възможност на госпожа Коми, нашият главен докладчик. Госпожа Шалдемозе. Общо бих искала да благодаря на комисията за едно отлично предложение което отчита доста от нашите забележки, съдържащи се в по-ранен наш доклад. И толкова по-добре. Госпожа Коми. Разбира се, трябва да огледаме вашия текст по-подробно, за да видим как още бихме могли да подобрим предложението на комисията. Какви са приоритетите според социалисти и демократи? Ние трябва да направим така, че европейската стандартизационна процедура, нейното устройство е, в пределна степен да отчита обществения интерес. Ето защо и по-внимателно трябва да се запознаем с конкретните формулировки. В проекта текста се говори за съответното представяне на заинтересованите страни, на гражданското общество. Но какво точно ще означава това? Те първа ще видим. След това има различни заинтересовани страни, не само потребителите, синдикалните организации също. И накратко, що се отнася до сроковете. Твърде често сме казвали, че стандартизационната процедура е бавничка, е, което се отчита, мисля, от комисията в поредното и предложение и все пак бихме могли да дадем тласък на, на този процес и по друг начин. Е, чрез е, съдействие на потребителите, например, по превода на стандартите. Е, това е. е. Очаквам с интерес по-нататъчната е, ни работа и съм уверена, че накрая законодателството ще стане добро. Благодаря. Господин Кройцман. Благодаря, господин председател. Е, няма нужда да подчертаваме колко е важно нормирането за развитието на единия европейски пазар, което ще бъде от полза и за е, участниците извън Европейския съюз. Естествено би трябвало да приспособим да е, разпоредбите към новите изисквания и на потребители, и на участия, други участници. Е, трябва да намалим е, е, формата на документите на хартия, трябва да преминем към новите технологии, трябва да процесите да се ускорят. Естествено всичко това не бива да става за сметка на качеството. Що се отнася до сектора на услугите, би трябвало да се ограничим до сектори, които действително са от е, значение е, и е, при които стандартизацията е от по-голямо значение, отколкото в други сектори. Това е известен принцип. Малките и средните предприятия трябва да бъдат защитени ефективно. Това е принцип, който на всяка цена трябва да бъде подкрепен. Е, в никакъв случай не бива да допускаме е, създаването на допълнителни пречки. Напротив, трябва да ги разграждаме. Принцип на делегиране е, т.е. представители на национално равнище ще бъдат подбирани за да участват в съответните европейски и международни органи. Това е нещо изключително важно. Представителството на малките и средните предприятия трябва да бъде гарантирано на равноправни начала, така както и представителството на големите концерни. По-добро участие на всички заинтересовани страни на национално равнище. Това е задача на държавите членки. Но как ще организираме вече съответното делегиране на представителите и в европейските органи, това е въпрос, който все още подлежи на уточняване. При всички положения се надявам, че ще намерим добър изход. Следващият докладчик в сянка ще свържа нещата с казаното от е, господин Кройцер. Да, ние трябва не само да защитим правата и интересите на малките и средни предприятия, ние трябва да гарантираме тяхното участие на европейско равнище. Това е желание на всички страни в Европейския парламент и в европейските институции. Има и спорни въпроси. Например, от една страна комисията казва при версия Б, че е, не могат да се покрият разходите, но същевременно при следващият вариант е, С трябва да се укрепи, е, така да се каже, средното равнище. Става дума отново за представителството в тази връзка и за правото на глас, на глас при взимането на решения. Нещата не са съвсем ясни. Аз откривам известно противоречие. Не, не разбирам защо представителите на защитниците на околната среда не са включени, защо няма и представители на други специализирани организации, да кажем економически организации. Това са неща, които ще уточняваме допълнително. И нещо, което казахме и при директивата за детските играчки, ние е, имаме е, по-ограничени правомощия, но същевременно е, възложихме мандат на комисията за е, така, е, безопасността на детските играчки, за установяване на съответните е, тавани, е, пределно допустими стойности и така нататък информация. В това отношение все още не сме получили, не знаем докъде е стигнал процеса. Липсва ми прозрачността, за която толкова много говорим. При всички положения ние държим на този принцип и парламента трябва да получава периодично е, информация. Стандартите на IT, ICT това са стандарти, които при всички положения трябва да се използват. Но в редица случаи установяваме, че нещата се развиват твърде бавно, а много често всъщност въпросът се решава от това кой е по-бърз и как точно трябва да бързо да се реагира на определени условия на пазара. Има все още въпроси, по които трябва да проведем обсъждания. Когато работехме по доклада по собствена инициатива, казахме, че преди да се предприеме стандартизация по отношение на сектора на услугите, трябва да се проучат потребностите на пазара. Така че все още сме на фазата, в която очакваме някакви резултати от едно такова изследване. Мисля, че това, което предлагате е да е, включим част от е, изслушването в нашите дискусии е много уместно мисля, че имаме общо взето добра представа за най-съществените неща. Uh, господин Кожишник има думата. Благодаря, господин председател. Е, бих искал да се върнем към началото на дебата преди около две години – в нашата комисия. Благодарение именно на вас е, и на другите координатори бе е, начената тази дискусия за стандартизацията. И тогава е, се чу едно предупреждение стандартизацията да не се превърне в инструмент на регламентация отгоре надолу. По-скоро нещата трябва да се движат обратно, отдолу нагоре. И че не бива да се допуска създаването на някаква европейска стандартизационна администрация. Освен това, стандартизацията трябва да бъде стимул за повишаване на конкурентоспособността. И предвид всичко това можем да сме удовлетворени, тъй като съгласно проекто доклада стандартизацията следва да остане частно европейско начинание с отчитане и на националната специфика. Днес в Европейския парламент има доста експерти по стандартизация сред депутатите. Благодаря на комисията за оценката на въздействието. И аз мятам, че тя ще разшири дискусията ни. Е, бих искал да кажа няколко думи за аспекта бързодействие. Е, техническите стандарти, трябва да имаме предвид, е, се приемат с консенсус, а консенсусът е времеемко нещо. Е, и значи прибързването в стандартизационния процес не е добро. Надявам се в хода на предстоящото изслушване да получим още отговори на своите въпроси. Доста, мисля, ще поспорим за правото на гласуване, за европейския стандартизационен процес и така нататък. Благодаря. Благодаря ви. Е, сега бих искал да дам думата на нашата докладчица за някои заключителни думи, е, да видим какъв ще бъде и графикът. Благодаря на представителката на комисията за това, че наблюдава процеса за непрекъснатата и ангажираност. Докладът по оценката на въздействието е изключително изчерпателен, както виждате, доста обемен е доста подробен, но пък много прегледно е написан прост по въпрос и би трябвало да се гмурнем и в тези води. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на комисията за положените усилия. Казаното от комисията е комплексно, задълбочено. Колегите тук казаха, че малките и средните предприятия трябва да бъдат по-добре представени. Е, въобще въпросът за допитването за, до заинтересованите страни може да се доработи в сравнение с това, което предлага комисията подпомагането на малките и средните предприятия наистина е от съществено значение, тъй като стандартизационният процес е, както казахме, частно, самодейно, доброволческо начинание в национален мащаб. И толкова повече трябва да разширим периметъра на допитването. Що се отнася до, до процесът на приемане, на гласуване парламентът, Европейският парламент ще участва непрекъснато и тук, разбира се, е, трябва да правим разлика между различните сектори, различните отрасли, в сферата на услугите, например, някои други. Качеството отнема повече време. В други случаи не е толкова. И, впрочем, самия процес се диктува от пазарните условия. Знаете, в а, информационните технологии нещата толкова бързо устаряват, че никой не може да си позволи да стандартизира, да работи по един стандарт в продължение на 2-3 години, например. Е, и така, е, комисията може да се постарае да, да пооблегчи процедурата, да, да намали още малко бюрокрацията, но тук е, в стандартизационната област наистина бързата работа е срам за майстора. Що се отнася до изслушването? Аз внимателно помислих кого да поканим, за да бъде то достатъчно представително. Аз мисля, че асоциацията АНЕК, е, макар и да не е 100% изчерпателна, е сред най- изявените е, е, представители на заинтересованите страни, сред най-красноречивите. Става въпрос за потребителско сдружение за защита на потребителите, от което не следва обаче, че пренебрегваме останалите групови интереси. По графика. Двадесет ноември изслушване и, и не след обета сутринта, преместено е за сутринта. Краен срок за проекто доклада 22 ноември, 24-25 януари за разпространението на проекто доклада на всички езици. 28-29 е, февруари изменения и допълнения и а, е, гласуване в нашата комисия през март, така че е, всичко да приключи в пленарната зала, да се надяваме през април. Виждате, не е сгъстен този график. Е, имаме, мисля, достатъчно време за размисъл. Още повече, че тук става дума за регламент, а не директива и отговорността и старанието трябва да бъдат по-големи. Благодаря на комисията, благодаря на колегите докладчици в Сянка за работата извършена до сега и за предстоящите им, уверена съм, с така съзнателни усилия. Благодаря. Е, благодаря на докладчицата, на докладчиците в Сянка. Е, няма да обявявам окончателния график. Е, бих искал само да ви кажа, че председателя на парламента се допитва до нас относно приоритетни проекти в рамките на акта за единия пазар. така че, ако е възможно мъничко да посъкратим графика, без това да бъде за сметка на качеството, мисля, си заслужава да се опитаме. Тай, благодаря на всички ви. Между другото, е, в интернет е, знам е, много хора, които работят в различни стандартизационни органи, буквално стотици хиляди са в Европа. Знам, че те следяха дебата по доклада на господин Кожушник, така че обръщайки се към нашите слушатели в интернет, надявам се сте удовлетворени и от днешния разговор, а нека ви напомня и, че нашата страница в интернет съдържа богата документация, която ще се актуализира редовно. Така, благодаря ви а сега пристъпваме към друг един важен законодателен въпрос. Проекторегламент отново от комисията относно е, митническата дейност по охраната на правата на интелектуална собственост. Господин Юрген Кройцман е наш докладчик. Госпожа Гало, госпожа Хед, е, приветствам ги, господин Енгстром, госпожа Макларкин, знам, че днес не присъства, господин Дион, е, госпожа Савини не е тук, това бяха докладчиците в сянка, които са тук и които отсъстват. След малко ще трябва да напусна, знаете, предупредих ви за това, но междувременно с удоволствие давам думата на господин Кройцман да ни въведе в материята. Благодаря, господин председател. Правата върху интелектуалната собственост са изключително важни за предприятията, за е, тяхната готовност да е, инвестират в научно-изследователската дейност. Съгласно оценка от 2009 година, 81% от е, правата върху интелектуалната собственост били нарушени. Е, това е, е ана, резултата от анализ на стандартен. пор. При 7% от е, е, нарушенията става дума за е, детски играчки. В една голяма част от случаите процента е много по-висок. Става дума за стоки от бита. Всичко това, което в крайна сметка минава без да бъде установено като нарушение на правата върху интелектуалната собственост е, и влиза е, в Европейския съюз, попада на пазара. На всяка цена се налага една по-ефективна защита на тези права. Е, до 2012 година в рамките на акта за единия пазар се предвиждат подобрения в това отношение, но също времено и е, е, пиратските продукти стават все по-рафинирани, фалшифицирането става все по-съвършенно, така че борбата с е, нарушенията на правата върху интелектуалната собственост представлява едно голямо предизвикателство. През 2010 е, година една голяма част от случаите се отнасят именно до защитените търговски марки. Така че това предполага много е, добро оборудване и е, обезпеченост по отношение на персонала на митническите органи, е, за да може информацията за тези нарушения да е, стига до митническите органи своевременно и те да могат да действат е, бързо и адекватно. Наказателното преследване трябва да бъде подобрено освен това, собствениците, авторите, т.е. притежателите на съответните търговски марки, патенти и стандарти трябва да могат незабавно да сигнализират в случаите, в които установяват сами някакви нарушения. Спедиционните предприятия също трябва да бъдат задължени да предоставят информация в случаите, в които имат съмнения по отношение на товарите, които се превозват. Това е изключително важно. Съдействието на всички участващи страни в процеса на производство, в разпространението, в транспорта и естествено на съответните контролни органи на митниците на е, митническите органи е, би трябвало да проследят пътя на стоката от е, производителя до адресата, до получателя, за да могат да обхванат цялата верига на нарушение. България, Франция, Италия, Финландия, Люксембург са страни, в които все още има слабости, които трябва да бъдат отстранени, но се предвиждат промени в регистрационния режим, в режима на уведомяване, включително и на получателя на стоката. Така че очакваме през следващите години подобрение в тази посока митническите органи би трябвало да насочат вниманието си към почтенските е, пратки, тъй като една голяма част е, от е, пиратските, от фалшифицираните продукти преминават именно по този път. а това представлява едно грубо нарушение на правата върху интелектуалната собственост. Когато погледнете отделна почтенска пратка, може да ви се стори незначително количеството, но когато обхванете целия обем на е, транспортираните по този начин е, фалшифицирани стоки, ще установите, че става дума за доста е, голямо количество, което представлява и немалък процент от брутния вътрешен продукт. Хубаво би било да се уредят нещата и във връзка с наказателната отговорност, във връзка с правото на обещетение на притежателя на интелектуалната собственост, на правото върху интелектуалната собственост, като трябва съвсем ясно да се уточнят и размера на товарите, количествата стоки, отговорността и на съответните е, участници по веригата, да кажем, спедиторски предприятия, доставчици и други. В е, някои случаи се установява, че е, този, който е възложил транспорта, е, е подал е, погрешен адрес е, с е, цел да прикрие нарушението, така че при унищожаването на стоката не може би трябва да се ръководим от принципа на происход, на източника на стоката. В момента нещата стоят така. Там, където се е, установява нарушението, в е, страната, в която се установява нарушението, се извършва и унищожаването на е, стоката. Люксембург е, е малка страна и е, там, да кажем, е, е, унищожаването на стоката. Е, е свързано с доста високи разходи, но в е, съседните страни, които са по-големи които разполагат с повече възможности, е, би могло да се извърши по един много по-ефтин, по-изгоден начин, така че това е въпрос на договаряне вече между съответните митнически органи. В е, някои случаи митническите органи е, установяват е, определени продуктови групи, които са много засегнати от е, нарушенията върху правата на интелектуалната собственост, да кажем генеричните лекарства са една такава особено чувствителна група и е, в това отношение всяка държава членка, не само европейска, Кият съюз би трябвало да поеме своята отговорност. Трябва да се установят и да се е, предприемат и съответните е, стъпки, за да се договарят е, взаимоотношенията с Бразилия, с Китай в това отношение. При всички положения генеричните медикаменти представляват една много важна продуктова група, защото тя застрашава и здравето на гражданите на обществото. В заключение ще кажа, че е, трябва да уточним съвсем ясно отговорността, задълженията на митническите органи, на всички е, участници. Накрая трябва да ви кажа, че е, през декември ще проведем едно публично изслушване. Ще говорим за укрепване на капацитета на митническите органи, на ще говорим за проблемите свързани с е, транзитирането на стоки, ще говорим и за е, ще има и още един трети панел в рамките на това публично изслушване, което ще бъде интересно. От сега ви информирам за него. Комисията би желала естествено да съкрати сроковете, т.е. веднага след изслушването е, в началото на декември 2011 година ще изпратим е, доклада за превод на 9 януари. Проекто докладът ще бъде обсъден в комисията. Срокът е, за внасяне на изменения е 20 януари. След това до 6 февруари ще имаме възможност да провеждаме консултации, да търсим компромисни решения. На 28 февруари ще бъде гласуването в комисията и на 28 март се предвижда обсъждане и гласуване в пленарна зала. Така че, както виждате, първоначалният план бе да приключим с гласуването в пленарна зала през май, но ние се опитахме да съкратим периодите, така че да отговорим на желанието на комисията, колкото е възможно по-бързо, да приключим с дейността по този доклад. Благодаря ви. C'est celui-là. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je prends la suite. Euh, Добър ден на всички. Аз поемам председателското място. Благодаря ви, господин Кройцман, за доклада по един изключително сложен, труден и при това много важен въпрос предстои много богата, мисля, първоначална дискусия. Ще дам думата на докладчиците в сянка. Първо госпожа Гайо и така нататък. Госпожа Макларкин само не присъства. Господин Салвини също не е тук. Така, госпожа Гайо. Благодаря, госпожо председател. Аз е, бих искала да напомня няколко цифри, които са публикувани от Европейската комисия на 14 юли 2011 година. Например, 80 хиляди залавяния на е, незаконни пратки през 2010 година, година, което практически е двойно повече, отколкото през 2009 година повече от 103 милиона продукти е, е, по, по видове. Очевидно, това е, е незаконна практика с огромно въздействие върху европейската економика, върху предприемачите и разбира се върху труда. Освен това, както посочи е, докладчикът, е, това е, е практика, която представя заплаха за здравето и безопасността на потребителите. Ето защо аз съм удовлетворена от предложението на комисията за преработка на регламента и по повод на тази първа размяна на мнения, аз ще сведа изказването си до три бележки. Първо, за приложното поле на регламента. Тук има два аспекта. От една страна за териториалното действие на правата на интелектуална собственост и второ за случаите, в които по приложно поле могат да се намесват а, митниците. По териториалния обхват а, а, подкрепям а, комисията да, в намерението и да обхване всички географски е, наименования, наименования за происход и така нататък. Но е, аз бих искал да обърна вниманието на докладчика и на всички интересуващи се от този въпрос върху включването на паралелния внос който се отнася е, за автентични по происход е, продукти, за които пък митническите органи не винаги и имат на разположение е, договорите, е, лицензиращи вносителя. Значи трудно е митницата да установи във всеки отделен случай дали са спазени или не договорните е, отношения и задължения. Освен това, има сведения, че доста, в доста случаи паралелният внос съжителства с вноса на неистински на фалшифицирани маркови продукти. Да, това е въпрос, на който трябва да се опитаме да отговорим. Как да направим така, защото митницата да разполага с необходимата информация, да следи и а, случаите на паралелен внос. Така, сега по приложното поле и е, относно случаите, в които митниците могат да се намесват. Е, отбелязвам е, спогодбата между Европейския съюз и Индия, е, в която, е, съгласно която от предложеното поле на регламента се изключва е, транзит на медикаменти, тъй като в момента пред Световната търговска организация виси е, производство по, по спор по този въпрос, но пък е, от гледна точка на Световната здравна организация през 2010 година огромно количество е, неистински медикаменти са засегнали Африка, е, Латинска Америка, всички економики в преход – и мисля, че също трябва внимателно да отчетем тази действителност, да видим в каква степен бихме могли да разширим приложното поле. Втората ми забележка, вторият въпрос, на който бих искал да се спра, той бе засегнат също от нашия докладчик, е за почтинските пратки. Очевидно е, че при разрастването на електронната търговия Търговията с неистински стоки по почтата се разраства неимоверно. Комисията тук ни предлага една специфична процедура за унищожаване на стоките, е, пренасени с малки пакети, но трябва да се прецизира точно условията и реда тук, за да бъде процедурата ефикасна и бърза. Ако вземем, например, четвърта алинея от 24 ти член по проекто предложението на комисията, там се предвижда 20 дена срок, за да може собственика на стоката да даде обяснение, да, да, да, да възрази и така нататък. Това е изключително дълъг срок. Не можем да оставим собственика на една неистинска стока да протака. Също така, в седма алинея от същия член се предвижда унищожаването на стоката да става под митнически контрол. И за сметка на митническата администрация. Тук всъщност не се отговаря на въпроса за отговорността на митниците и в каква степен тя би се реализирала. И трета моя бележка. Накратко. Процесуалните гаранции. Очевидно е, че трябва да се предвиди правото на изслушване на, на търговеца, разбира се, неговите интереси трябва да бъдат гарантирани. Презумцията за невинност действа естествено и в този случай, но при това е, е, процедурата трябва да се оптимизира, да, да бъде упростена и ускорена. И тук е предвиден срок от два дена, с възможност за удължаване. Твърде дълго става, според мен. И накрая, последно, какъв ще бъде юридическия статут – на стоката, докато трае производството. И в това отношение проекторегламентът не е достатъчно прецизен и ще трябва да помислим. Ето това имах да кажа при е, тази първа размяна. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря ви, Мариел. Е, вие повдигнахте един важен политически проблем. Важно е, мисля, да е, работим добре в тази връзка с Комисията за външната търговия. Не само по въпроса за паралелния внос. А не, ето има думата. Докладчица в сянка. Ще бъде съвсем кратка. Тъй като те първо ми предстои да се занимая с въпроса по-подробно. Но на този етап а, мисля, че работата с докладчика върви добре по отношение на графика, за срещите с докладчиците в сянка, така че моите очаквания към предстоящата работа са много добри. Мисля, че ще постигнем отличен резултат. Това е въпрос, който обсъждаме от много години. Говорим много за безопасността на играчките. Занимавали сме се с този въпрос и когато говорихме за фалшифицирането на лекарства и за фалшифицирането на чанти. Всички тези въпроси са много важни. И тук най-важното е гледната точка на потребителя, тъй като това е директива и за потребителите. Целта ни е да се опитаме да защитим именно тях. Става дума за здравопазване и други важни елементи. За това очаквам да работим именно от гледна точка на потребителите. Очаквам е, да работим добре с е, всички колеги. Мисля, че сме много добре подготвени. Благодаря. Господин Ейнштрам има думата от името на групата на зелените. Благодаря. Ясно е, че фалшифицирането на стоки е много лошо нещо. То е нелегално и трябва да остане нелегално. Вноса на пиратски копия също е, е нелегален и трябва да остане нелегален. Всички сме съгласни, е, за това, нека и аз да кажа това. Дори партията на пиратите е против. Но имате предвид, че тук се дават на митницата права да конфискува стоки, които сами по себе си не са нелегални. Защо? Първо, внос, паралелният внос е нещо легално. Европейски парламент многократно е заявявал, че паралелният внос е не само, че е легален, но трябва да остане легатен. легален. говорихме за паралелния внос по-рано по други директиви и те, той беше изключен, тъй като тук става дума за стоки, които се предлагат на пазара в друга страна, но се а, предлагат различни цени на двете места и всъщност има желание да се спре конкуренцията, която проистича от този паралелен внос. И така, този регламент ще дава на митниците правото да конфискуват стоки, които са легални. За мен това е много сериозен проблем. Другият важен проблем са малките пратки както казах, фалшифицираните стоки и пиратските стоки са нещо много лошо, когато се внасят за тър... с търговска цел. Но когато говорим за малките пратки, а именно отделни потребители поръчват нещо по интернет за собствена, за лична потреба. А, не мисля, че това е проблем. Това трябва да остане легално, да не е с търговска цел. Вярно, че е нелегално в някои държави членки, но а, мисля, че всички имат право да си поръчат нещо по интернет. И какво става в крайна сметка? Това не е престъпление, обаче потребителят става жертва. Ако някой случайно си купи фалшифицирана стока и митницата я задържи, тогава всъщност този потребител бива наказан по този начин от митницата, тъй като не си получава стоката, а той реално е жертва на престъплението фалшифициране. Така че е, тук има много сложни е, въпроси и митницата ще има право да конфискува стоки от потребители, дори е, в случаи, когато те са легални. Вярно е, е, и с право бяха подчертани економическите въздействия на решенията, които вземаме. Именно заради това работим в, тук, в тази комисия. Ако се стигне до ситуация, в която е, става рутинна практика митниците да конфискуват продукти, които потребителите купуват по интернет, по причини напълно необясними за отделните потребители, тъй като те не четат регламента за митниците. Повечето хора не си запълват свободното време с такива четива. Та, ако искаме да нанесем тежък удар на електронната търговия и особено на трансграничната електронна търговия, това е отличен начин да го направим. А иначе все говорим за това как искаме да изградим доверие е, в пазара и искаме потребителите да се чувстват сигурни, когато купуват неща по интернет. Е добре, защо тогава да се конфискуват стоки, които потребителите са си купили по интернет, които вече са платени? Мисля, че това е много е, опасно предложение. Има и други няколко елемента, е, е, където регламентът отива твърде далеч според мен, но ще спра до тук. Давам думата на господин Деон. Благодаря, госпожо председател. Застъпвам приблизително същата позиция като госпожа Хет. Става дума за голямо, важно и от, сложно от техническа гледна точка досие. Важно е потребителите да имат доверие в крайните продукти. Това е цел, към която можем да се присъединим. Какъв ще бъде пътят за постигането и това е вече друг въпрос. Трябва да се подобри производството в митническите органи, трябва да се подобри митническата процедура, естествено трябва да гарантираме и прилагането на всички разпоредби, които ще приемем, така че ще ни бъде необходима и една допълнителна оценка на въздействието. Питам се при унищожаването на продуктите каква ще бъде практическата полза за потребителите. Дори в случаите в които става дума за основателно унищожаване, което той е твърде бързо, без да се спазват съответните правни разпоредби, ми се струва съмнително от гледна точка на правната сигурност. Нормалните туристи при едни най-обикновени пътувания понякога носят някаква стока, някакъв продукт, който представлява нарушение на правата върху интелектуалната собственост е, в багажа си, но митническите органи в някои случаи имат съмнение дали става дума наистина за фалшифициран продукт или е, за неистинска маркова стока, така че някои от е, важните детайли в рамките на цялата процедура не са изяснени, така че предстои едно Оточнение на всички отделни стъпки и мерки, които ще се предприемат. Председателката, ние сме в началото на обсъждането на една твърде комплексна тема. Естествено, че ще са необходими допълнителни консултации, е, но сега може би ще получим и някои първи обяснения от страна на комисията. За това ще е, предоставя думата на комисията. Благодаря, господин председател. Е, искам да благодаря на господин Кройсман, че повдигна е, този въпрос. Това законодателно предложение всъщност няма кой знае е, колко съдържание, що се отнася до генеричните лекарства. Въпросът за генеричните лекарства е един от най-сериозните въпроси, с които се сблъскваме. Трябва на първо място да се опитаме да примирим или а, да хармонизираме онова, което а, сме е, направили а, по отношение на директивата за фалшифицираните стоки по отношение на паралелния внос и по отношение на малките пратки. Когато става дума за малки пратки, е изключително трудно да се прилагат изискванията с борба с е, фалшифицираните стоки. Първо, защото те са твърде много от тези пратки и второ, защото е, трябва да се е, направи анализ на всяка пратка, за да, и, да се осигури систематичен анализ на съдържанието на тези пратки. Въздействието на всичко това ще бъде унищожително от 30 до 50% от продуктите се конфискуват вследствие на тези технически анализи. Много от тези продукти идват от трети страни извън, извън Европейския съюз, т.е. Е, техният нос е изключително труден за проследяване. Друг важен е, въпрос тук е, че това, този законодателен текст не обръща достатъчно внимание на този тип нос. След това, по отношение на паралелния внос, това е проблем, който сериозно затруднява, производителите. Нека да не забравяме обаче, че паралелния внос добавя към производствения капацитет на нашите страни тук в Европейския съюз. И така, паралелният внос продължава да се допуска в много случаи, тъй като допринася за производството тук. И така, паралелният внос може да е начин производителите да получават или да внася в Европейския съюз фалшифицирани продукти. това е ясно, но Просто исках да говоря за това колко сложни могат да бъдат тези въпроси. Както каза председателят, сме в началото на един доста сложен процес. Затова е много важно да сме последователни в решенията си, да вземем предвид взетото решение по отношение на фалшифицираните лекарства и да мислим за ефективността на законодателството, което разработваме. Благодаря много на господин Кройцман. Благодаря. Не виждам никой друг е, да желая думата, така че по изключение е, ще дам за пръв път е, думата на съвета, на полското председателство, за да чуем дали се работи по отговорите на въпросите, повдигнати от парламента, на, на кой етап – се намира работата, а след това и на представителката на комисията, към която бяха отнесени доста и доста сложни въпроси. представителят на съвета. Благодаря, госпожо председател. Регламентът за охраната на интелектуалната собственост от страна на митниците – е много важно, важен акт и за е, митническата администрация, и за потребителите. И аз съм е, съгласен с казаното от вас, че това законодателство преди всичко би трябвало да бъде насочено към защитата на потребителите от е, вноса на опасни стоки, застрашаващи понякога дори живота на потребителите. Благодаря на уважаемите депутати за коментара, за зададените въпроси. Наистина и в съвета се обсъждат тези въпроси от работната група за Митническия съюз. Разглеждаме, между другото, и въпроса за паралелния внос за малките почтенски пратки, за унищожаването на незаконните стоки, а, също така и за е, стоките, декларирани от пасажерите. Както посочи господин Де Йонг. По време на полското председателство започна конкретен разговор, е, работа, текст по текст, член по член на проекто регламента. На първо четене сме, значи, все още. Работата започна по време на унгарското председателство. До сега по време на полското председателство работната група е заседавала 4 пъти. И на този етап вече работим по членовете от процесуален характер, които описват конкретно процедурите, начина по който ще следва да процедира митническата администрация. Удовлетворен съм от точния график, който предлага господин Кройцман и аз съм сигурен, че графикът на съвета ще се съчетае е, с графика на парламента. Намерението ни е да приключим с първото четене към е, ноември тази година и да постигнем споразумение, така че е, всичко да се приеме следващата година което би било почти безпредседентно, но пък и едно прекрасно постижение в интерес на европейските потребители, а и на митническите администрации, които с нетърпение очакват това законодателство, за да могат по-добре да защищават митническата територия на Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. С интерес е, очакваме и слушането, изслушването, което е насрочено по този проекто регламент. Благодаря, госпожа Едери. Има думата представителка на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички взели участие в тази първа размяна на мнения. така че, в край на краща, митниците да могат да се справят е, с съвременните предизвикателства с борбата с фалшифицираните стоки. Аз бих искал да отговоря на някои от зададените въпроси. Важни въпроси. И в хода на допитването с заинтересованите страни, и в хода на взаимодействието ни с е, съвета. Наистина, вие се нуждаете от отговори на тези въпроси, за да може да продължите работата си. Ако вземем най-напред въпросите, свързани с приложното поле, т.е. обхванатите в регламента права на интелектуална собственост и що се отнася до паралелния внос, трябва да бъдем пределно ясни. Имаме предвид незаконния паралелен внос. Тоест внос, който не е разрешен, не е лицензиран от правоносителя. А и другия внос е напълно редовен. Защо комисията предлага да се включи този елемент в текста? Просто защото, както каза и госпожа Гало, днес Митниците в хода на митническите проверки констатират е, стоки, които са истински, автентични, но са е, предмет на незаконен паралелен внос. И следователно уместно би било митниците да могат да се намесват. Нека напомня, че незаконният паралелен внос е незаконен, поставен е извън закона в Европейския съюз. Тоест, ние тук не се произнасяме по това, кое да бъде законно и кое не. Е, това е уредено в е, основното законодателство за защитата на интелектуалната собственост. Тук, в този оперативен регламент фактически, ние предвиждаме възможността митницата да действа, когато констатира съответното закононарушение. За митниците, разбира се, е сравнително трудно да установят дали вносът е незаконен. И тук трябва да бъдем наясно. Правоносителят, който желае да възпрепятства незаконния внос, този правоносител трябва да предостави цялата необходима информация на митниците, така че митниците да могат да идентифицират съответната сток за да се избегнат, разбира се, случаите на неправомерна е, намеса от страна на митниците. Така че посланието тук към е, стопанските субекти е пределно ясно. Те трябва да предоставят цялата необходима информация и вие знаете, че в много случаи правоносителите отправят искане към митниците да защитат тяхните, техните права и в това си искане, в това си е, заявление е, подава цялата необходима информация по формуляр. Що се отнася до въпроса за транзитния внос и особено за е, генеричните медикаменти, както е, казах по време на представенето на оценката на въздействието, Предвиденото от проекто регламента отразява спогодбата е, между Европейската комисия и Министерството на външната търговия на Индия. И тук се напомня в проекто регламента, че той, регламентът е от е, оперативен, процедурен характер и не поражда допълнителни права към гаранциите, към защитата, която вече е предвидена в основното законодателство. Значи тук в регламента целта е за митниците да се изясни, когато проверяват транзитни стоки и установят генерични медикаменти, т.е. истински, не, не фалшифицирани, нормални медикаменти, така да ги да речем, тогава дори и те е, да са е, защитими с търговска марка в Европейския съюз, доколкото са предназначени за трети пазар, това, че те са прихванати в хода на транзитното си преминаване през Европейския съюз, не е достатъчно основание да бъдат задържани. Тоест, митниците трябва да пропуснат е, този транзитен внос. А що се отнася сега до неистинските медикаменти, както беше казано, действа нова директива за тези неистински медикаменти и в този случай митниците са оправомощени да задържат на медикаменти, които не отговарят на предвидените в директивата условия. Както знаете, разпространението на медикаменти в Европа става а, с, с разрешение, лицензия за търговеца и митниците установяват наличието на такава лицензия или не. Е, в бъдеще, освен това, митниците, когато установят е, неистински медикаменти, е, транзитиращи през Европейския съюз с друго крайно е, местоназначение, да действат. Целта в край на кращата е тези медикаменти да не е, застрашат здравето на потребителите и в трети страни. Що се отнася до правото на изслушване, на, на, на възражение от страна на търговеца, това е основен принцип на правото на държавите членки, както и на правото на ЕС. И тук в проекто регламента според нас е важно да стане ясно как ще се прилага, как ще се упражнява това право в случая, когато бързодействието е от особено значение. Държавите членки прилагат това право въз основа на собственото си законодателство. И там има едни по-дълги относително срокове, а в митническия кодекс са предвидени 30 дена. Е, така че наистина срокът тук трябва да е по-кратък, по-кратък от 3 дена. Какъв е статута на стоките по време на тези 2-3 дена? Както за всички стоки, които се намират под митнически контрол – това са стоки под митнически контрол. И е, митниците е, могат е, да отнемат колкото време е необходимо, за да осъществят своите проверки. В законодателството за безопасността, за продуктовата безопасност, знаете, когато митниците установят е, наличието на съмнителни продукти, е, започва да тече тридневен срок – за извършването на необходимите е, проверки за свързване с органите по наблюдението на пазара. Те пък на своя ред разполагат с три дена да дадат е, своето становище на митниците, така че има много случаи е, на митнически контрол, в който митниците се нуждаят от време за да извършат щателната си проверка и тогава стоките са задържани временно намират се под митнически контрол. Що се отнася до малките пратки, както е, се каза, голямо предизвикателство са те за митниците и в това отношение бих искала да напомня, е, че е, митниците действат в условията на законност, т.е. когато една стока бъде задържана, това не е нарушение на закона. И е предвидено не толкова потребителят в случая, а превозвачът, който представя, който декларира стоката в митницата, да бъде изслушан в тридневен срок. В противен случай митниците се свързват с правоносителя, който вече може да предяви своя иск по общия ред. Тоест правата на потребителите, във всеки случай са гарантирани. Благодаря. Благодаря ви. Дадах малко повече време на комисията, тъй като въпросите, струва ми се, бяха важни. А сега за кратко ще дам думата отново на нашия докладчик Кройцман, като му пожелавам на добър час в това особено важно и трудно дело. Благодаря ви, госпожо председател. Няма нужда от е, много дълги заключителни слова. Предвидели сме изслушването. Е, знаем, е, че сме договорили и графика. Както вече съобщих, ще се постараем да съкратим сроковете. Благодаря на всички колеги, които се изказаха по темата и ще участват, надявам се, активно в работата. Надявам се, че ще успеем да подобрим регламента. Не става дума за някакви съвсем нови и революционни идеи но въпросът е много важен. Трябва да се уточни и е, количеството в е, всеки конкретен случай, да кажем, когато става дума за турист, пътуващ е, от една страна в друга. Естествено, хората трябва да знаят, а също и митническите органи, за какви количества става дума и в какви случаи се предприемат съответните действия. Има и много други въпроси, които колегите вече засегнаха, така че ще работим по тях. Благодаря ви. Пардон, j'avais pas pris mon micro. Merci à M. Кросман и à tous ceux qui ont... Благодаря. Е, благодаря на господин Кросман, на всички изказали се, на съвета и на комисията. Сега продължаваме отново по въпроса за митниците. <coughs> Друг аспект – модернизацията на митниците. Господин Матео Салвини, докладчикът, не присъства. И ще дам думата на господин Лоренцо Фонтана, който да говори от негово име. Благодаря, госпожо председател. Ще ви поднеса първо извиненията на господин Салвини, който има важни задачи в САЩ, е, отново свързани с работата на институциите. Затова не може да бъде днес е, тук. Е, ще докладвам от негово име за досието, по което колегата Салвини работи. Той междувременно вече ме информира за основните моменти. Става дума за модернизиране на а, митническите услуги. Ние всички сме убедени в това, че митницата е изключително важна за единния пазар, а, за насърчаване на конкурентоспособността в Европейския съюз. А, електронната обработка е, на е, стоките, е, контролът на пътниците са изключително важни. Така че оборудването трябва да бъде модерно, процедурата по митническия контрол трябва да бъде модернизирана и да отчита както законовите разпоредби, така и интересите и правата на потребителите. Много е важно да отбележим, че през 2008 година бе въведен новият митническия кодекс, който въвежда хармонизация в сферата на митниците, така че митническите органи в Европейския съюз да могат да работят по-ефективно. Кодексът предлага един допълнителен инструмент на държавите членки. Същевременно забелязваме нови моменти в действителността, които са свързани и с електронната обработка, електронните е, процеси все още не са напреднали чак толкова много, тъй като е, всичко е свързано с инсталирането на съответните е, апарати. През юни тази година проведохме изслушване по тази тема. За 2013 година, 30 е, юни, е, се предвиждаше въвеждането на обновения митнически кодекс, но е, все още не са подготвени съответните информационни продукти, съответните софтуерни продукти, които ще позволят прилагането на съвременните, модерните решения и на съответните информационни и комуникационни технологии. Всичко това е описано в е, текста. Ако предложим отлагане на е, датата за въвеждане на обновения на модернизирания митнически кодекс, рискуваме също да забавим процесите. Би трябвало при всички положения обаче да се насърчи разработването на иновативните решения в духа на единния пазар. Така че това е записано в точка 11 на доклада на колегата. Комисията предлага поетапно въвеждане на променените разпоредби в митническия кодекс. Т.е. не цялостно забавяне и отлагане на въвеждането, а по-етапно въвеждане. Смятаме, че това подлежи на обсъждане в нашата комисия и може би ние самите ще предложим някакви срокове за отделните етапи. митническите органи обикновено се разглеждат като а, органите, които отговарят за спирането на митата. Също време, но те а, имат и много-много други задачи. А, намаля обмитяването като а, процес като дейност, но същевременно има много други нови задачи и предизвикателства във връзка с контрола на пътници и стоки, най-вече в контекста на засилената опасност от терористични атаки. Всеки ден митническите органи трябва да се борят с явления като тероризъм, незаконна търговия или паралеленост, транс, незаконен транзит на забранени стоки и така нататък. Всичко това е изключително важно, защото и, и съответните лица и стоки, които застрашават безопасността на гражданите, влизат при определени случаи, ако митническите органи не са ги заловили на територията на Европейския съюз. Така че е, надзорът, контролът върху пазара също е една изключително важна тема. Е, госпожа Шалдемозе държи е, много на нея. Колегата Салвини също смята, че трябва да се установи максимално добро сътрудничество между митническите органи и органите за надзор на единия пазар. Нерегламентираният внос, който за Лива, понякога пазарите, вреди и економически, и финансово, и в здраво, здравно отношение на гражданите на Европейския съюз. В точки 22 и 23 от доклада се посочва необходимостта от една добре организирана, ефективна борба срещу незаконния внос. Знаем колко трудно е обаче да се предприемат действия срещу продукти, които вече са влезли на пазара на Европейския съюз. Така че митническите органи е, от една страна трябва да е, гарантират е, безопасността е, на гражданите и е, същевременно бързо преминаване на сигурните, законните е, стоки и на е, пътниците, които не представляват е, терористична или друга заплаха за Европейския съюз. Един много важен аспект на модернизираната митническа процедура е а как точно ще работят отделните митнически органи в държавите членки, така че да се гарантира една хармонизирана процедура? Политическата група, към която принадлежа, не представлява не е, установява е, висока степен на хармонизация, но е, също времено и смята, че хармонизирането трябва да бъде в умерена степен, така че да не затруднява и действието на митническите органи. Що се отнася до централизирането, трябва да е на лице участие на държавите членки – Програмата за действие от 2003 година приключи през 2008. От 2008 година за, трябваше да започне да действа една актуализирана програма във връзка с новия митнически кодекс трябваше да се разработи съответния софтуер, е, който да бъде е, оперативно съвместим, да могат да се обменят е, данни, да се проведат семинари във връзка с по-високата степен на хармонизация и активния обмен на данни. Естествено, че работата по тази програма и въвеждането на новите модерни технологии трябва да бъде финансово обезпечено в е, съответните бюджети на европейско и национално равнище. Е, трябва и тук да обърнем особено внимание на необходимостта от е, ефективна защита на правата и на интересите на малките и средните предприятия, които са най-силно потърпевши от е, бавните, мудните митнически процедури, които понякога задържат дълго време стоките в е, контейнери на е, съответните митнически складове или на пристанищата. по време на изслушването, проведено през юни, е, това бе един от основните моменти. Сертифицирането, регистрирането на стопанските обекти също е, е един друг важен момент. Точки 16, 17, 18 регистрирането, сертифицирането на съответните стопански е, субекти не е свързано с необходимостта да се разработят съвсем стандарти. Много, много са проблемите в тази връзка. В момента вече предприятията не са чак толкова заинтересовани да придобият един такъв статут е, на основата на съответната сертификация. Е, цифрите, които бяха цитирани е, от различни страни, показват това верността на това твърдение. Също времено се установява едно подобрение – в сравнение с миналите години. Ние всички естествено трябва да продължим да подобряваме ситуацията, е, да публикуваме е, да държим на публикуването на повече информация, която ще бъде от полза и за потребителите, и за предприятията най-вече националните законодателни органи и трябва също да е, заложат този принцип и той да се прилага и на практика. И така, необходимо е и на европейско равнище да се установи една по-добра размяна на а, мнения а, и а, обмен на информация за най-добри практики. Много важно е по този начин да се изяснят една голяма част от проблемите. Естествено, това предполага едно по-широко публично изслушване и включване на всички заинтересовани е, и участващи страни. Е, при по-нататъчната работа по е, промяната на правната уредба, ние ще се съобразим с заинтересованите страни. До 13 октомври е, по обяд е, имате възможност да внасяте предложения за изменения. Колегата Салвини е, ме информира, че той самият възнамерява да внесе изменения, които според него ще подобрят текста за постигане на компромис между политическите групи сме предвидили също срок, който изтича в Страсбург. Активно ще се работи по търсенето на компромиси до последния момент. Благодаря ви, господин Фотана. Можем е, да кажем на господин Салвини, че вие просто му влязохте в кожата. В кожата на докладчик бяхте изключително изчерпателен и красноречив. Сега нека чуем докладчиците в Шанка. Гоша Куркала не е тук. Господин Шваб ще вземе думата от нейно име от НП. След това Гоша Рапти, господин Шмидт. А господин Конфен... На господин Конфен също ще се изкаже друг и след това господин Дейонг. Господин Шваб има думата. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на господин Салвини за подробното представене и за сътрудничеството с госпожа Кархола. Ораторът преминава на английски. Нашият докладчик Сянка е изключително е, благодарен за сътрудничеството с вас. Е, тя има два коментара. Искам и аз след това да добавя още три. Значението за крайния срок за модернизиране е много важно за госпожа Кархола и трябва да се въведат послед... Е, постепенни е, стъпки за въвеждането на тази мерка. Госпожа Кархола също смята, че от статута на авторизиран економически оператори трябва да се преразгледа, тъй като по-настоящем той не е задоволителен. Докладчика в сянка смята, както докладчика смята, ако статутът е даден от една държава членка, той трябва да се одобрява и приема в, напълно във всички други е, държави членки. Тоест, е, трябва да има взаимно признаване. Комисията трябва да ускори преговорите за взаимното признаване с Съединените щати и най-важните търговски партньори за на Европейския съюз. Проминава оратора на немски. Е, Ще добавя още три момента, които са много важни за мен лично. Отпадането на устното за, заявка или устното уведомление стока на стойност до 20 е, е, хиляди е, евро трябва да бъде обект на едно такова основно уведомление. Ако обаче митницата потвърди така, правото на вносителят в Европейския съюз да внесе тази стока, е, тогава е, вече е, стоката, така да се каже, може да премине границата. Смятам, че това не е необходимо, тъй като представлява една допълнителна трудност. Освен това, непреференциалният происход на една стока е също един много важен момент. Обикновено при този непреференциален происход става дума за стока, която има място на происход извън е, Европейския съюз. Е, е, предвиждат се промени в това отношение, но аз мятам, че трябва да се запази този статут, защото по този начин бихме могли да намалим случаите на нарушения, които са свързани обикновено с дъмпингови цени. И на трето място а, има предложение за отпадане на, на така, правилото за първа продажба. Това обаче ще бъде свържено с а, интересите на а, економическия оператор, а, с заплащането на по-високи такси и може би загуби и за предприятията, но най-вече и с социални последствия, защото това ще доведе до намаляване, до съкръщаване на работните места. Така че аз лично пледирам, госпожо председател, за запазването на това правило, така че да запазим работните места, да запазим интересите на предприятията и а, е, освен това аз не виждам защото пречи на някого. Благодаря, госпожо председател. Силвана Рапти. Има известни проблеми с митническата администрация. Изглежда първи път, когато запитахме да обсъдим това, а, нямаше ток. После се опитахме да го обсъдим в Страсбург, при... но не стигнахме до него, беше почти полунощ. Трети път, когато се опитваме да обсъдим темата, докладчиците не са тук. Може би е, е следващия път и аз не трябва да присъствам и да изпрати някой да ме замести. И все пак, господин Салвини свърши отлична работа, трябва да го поздравим. Сигурен съм, че господин Фонтана ще предаде нашите благодарности. Той е в Съединените щати, разбираме, може би, е, защото иска да работи там по точка 6. Това е, е сигурно е, задачата му в Съединените щати. Няма да коментирам съдържанието. Аз залагам на прагматичния подход – мисля, че сме постигнали съгласие по най-важните въпроси. И основното нещо, което искам да кажа тук е, че мисля, че всички ние сме съгласни, че е необходимо да се удължат сроковете. Защото е ясно, че няма да ни стигне времето. А не трябва време, за да може информационните системи да бъдат задействани и да бъдат нанесени необходимите корекции. От там нататък мисля, че ще започнем една изключително широка дискусия, която може и да не ни помогне от прагматична гледна точка. Що се отнася до доклада на господин Крайцман, предходната точка, той е, навлиза е, също и в нашата тема, така че се надявам секретарията да осигури подходящата подредба за разглеждането на докладите, тъй като има много общи елементи в тези два доклада. И така най-важното тук е да се удължи срока, за да може да се модернизират митническите системи. И в тази връзка няколко коментара. Господин Салвини не е тук. Очаквах той да може да ми отговори веднага, но все пак нека поне да задам въпросите си, тъй като е, имаме нужда от насоки за измененията. По първата точка, първото нещо, което иска да кажа е по точка втора. Там докладчикът казва, че мисия, задачата и образа на митниците трябва да се преразгледат. Тук говорим за реорганизиране на стратегията за митниците. Добре, много хубаво, но какво означава това? Тук не се говори достатъчно прагматично, така че може ли да получи малко повече яснота след това? Искам да добавя нещо. А именно, трябва ни коментар от страна на комисията. Комисията непрекъснато трябва да наблюдава приложението особено що се отнася до гладки обмен на информация в държавите членки. 15 и 16 точка. За економическите оператори. Така наречените тук одобрени економически оператори. Много важно е малките и средни предприятия да не бъдат притискани. Нека да ги оставим да дишат. Все казваме, че те са гръбнака на европейската економика, така че нека те да получат някаква помощ тук, що се отнася до въпроса за статута на одобрен економически оператор. В точка 15 се говори, говори за допълнителните предимства които могат да бъдат предоставени търговците, разполагащи с удостоверение за одобрен економически оператор. Какво точно се има предвид? Какви са тези допълнителни предимства? Това е моят въпрос тук. От там нататък продължаваме. В доклада се говори и за създаване на Европейска митническа агенция. като си имат прави настоящите потребности, като си имат предвид това, че комисията трябва да продължи внимателно да наблюдава ситуацията, става ясно, че е необходима, е, че може да се е, съберат аргументи за създаване на Европейска митническа агенция, но не е необходимо това да е агенция. Агенциите стават все повече. Имаме агенции, имаме служби, има изключително много администрация. Бюрокрацията вече е на лице. И според мен резултатите от е, работата на тази бюрокрация не са особено задоволителни. Така че нека да имам предвид и с какви ресурси разполагаме. И така, нека в заключение да се върна към началото на своето изказване, да благодаря на докладчика. Е, май, аз съм единственият докладчик в сянка, който е в залата. Гледате ме, сякаш говоря твърде дълго. Много рядко говоря толкова дълго, така че не ме гледайте така, моля. Искам да кажа, че се, ще се радвам да работим с господин Салвини и с останалите докладчици. Сянка, това е всичко от мен, госпожо председател. Благодаря за вниманието. Merci, je suis désolé de... Mais le, le temps court. Благодаря. Е, извинявам се, че, че трябва да ви прекъсна. Времето тече. Е, има и други докладчици в сянка, знаете, господин Шмидт от името на либералите, след това вероятно госпожа Руле ще говори вместо господин Конфа, господин Арбър и, и още други докладчици в сянка. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се е, госпожо председател. Гледах се и не видях други докладчици в сянка, извинявам се. Господин Шмидт, благодаря, благодаря ви, господин Фонтана, господин Салвини. Ще се опитам да бъда максимално кратък. Докладът е много важен и аз се надявам работата, която предстои да бъде извършена колкото се може по-бързо. Говорихме за графика, казвал съм го и по-рано, на мен отлаганията не ми допадат. Твърде често чувам за отлагане тук. 2013 не върши работа. Предполагам, че можем да се споразумеем за някакъв друг краен срок. Е, макар и в края на кращата, никога да не си спазваме сроковете. Важен е, твърди се доклада, за свободната търговия, за свободния пазар, за отвореността на границите. А, разбира се, е, ефективност трябва да се търси по много различни начини, но тук, е, според мен, главното е да се опази свободата на пазара. Има някои деликатни е, въпроси. Е, по съвпадение господин Шваб е, е, ги спомена и вероятно те до някъде са от германски характер, знам ли. Е, господин Кройцман също е, сподели подобни размишления с мен. Е, спори се дали праговото равнище да е 1000 евро. Ето на, виждате ли, германски е въпросът, няма как Добре, ако е германски въпрос обаче, така съм научен аз, значи е европейски. Е, след това въпроса за происхода на стоките, господин Шваб също го спомена. Трябва да каже, че храня известни съмнения и по е, единия, и по другия въпрос но вероятно ще ги отразим в измененията си. И накрая на вниманието на господин Фонтана би трябвало да насочи вниманието си към МСП. Има ги сега в доклада на господин Салвини, обаче трябва повече. Много е важно, според мен. Ние ще си внесем измененията и допълненията, госпожо председател, и се надявам, малкам вашата партийна конференция да протича успешно, все още сме в Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Роле. Ще бъда кратка. Един коментар по вашия въпрос. Дали става въпрос за немски въпрос или за европейски въпрос. Всъщност това е проблем на малките и средни предприятия. За това става дума. Проблем за праговете. Това е проблем, който е валиден не само за Германия. Много, няколко малки и средни предприятия се обърнаха към мен и се оказа, че се сблъскват с затруднения. Така че това не е само германски проблем. Така, е, благодаря на докладчика, подкрепям неговия текст. Смятам, че в много отношения той е работил чудесно. Е, бих е, допълнила един момент. Разбирам съмненията на господин Шмидт относно евентуалното отлагане. Споделям ги. Бихме могли да внесем едно допълнение в текста, в което изрично да се казва, че трябва да се упражни повече натиск върху държавите членки, за да ускорят действията си. Държавите членки отново искат някакво преразпределяне на ресурсите и най-вероятно митническите органи и именно митническите услуги отново ще бъдат ощетени и в никакъв случай не бива да го допускаме. Така че трябва на всяка цена да упражним влияние, натиск, ако щете, върху държавите членки, за да засилят усилията си и да ги ускорят. И по отношение на точка 22 имам известни съмнения. Тук е записано, че приветстваме проекто предложението на комисията, а се оказва, че всъщност не сме го обсъдили истински. Така че, може би, можем да намерим една по-неутрална формулировка. Благодаря, господин Де Юнг, след него господин Арбър. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Благодаря на докладчика. Е, имаме сериозна степен на съгласие е, помежду си. Е, няколко думи само за графика. Там имаме, според мен, проблем. 2015 може и да свърши работа, но не бива да забравяме също, че системата се развива. И този процес не бива да бъде забавен от онези, които се движат най-бавно в Европа. трябва да направим така, че всички в Европейския съюз да се възползват от а, развитието на процес. Ам, казаното от господин Шваб за праговото равнище от 1000 евро, правилата за происхода. Е, комисията толкова е осложнила, толкова е засукала е, съответните формулировки, че те трудно могат да бъдат дори оспорени. Трябва да се, да се подобрят там нещата. Другото, което исках да кажа е за лицензираните економически оператори. Съгласен съм с казаното в доклада, но има и пропуски – пропуснат е въпроса за уведомителната процедура и за нейната цена. Е, не може ли е, тя да се упрости за МСП, понеже представя сериозно препятствие? И накрая, едно малко различие, ние сме против всякакви идеи за нови агенции, не само в митническата област, навсякъде. Общо взето, агенциите, тяхната ефективност е, и прочие е, са много спорен въпрос. Особено, знаете, Комисията за бюджетен контрол е, изразява редовно загриженост по този въпрос. А, а, накратко, господин Малкълм Арбор в качеството му председател, да, председател в качеството му на докладчик Сянка. Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда съвсем кратък. Първо смятам, че вече имаме отлична основа за напредък. Тонът е точен, не говорим за стратегия, не навлизаме в големи подробности. Така трябва и да остане. Е, що се отнася до модернизирания митнически кодекс е, и е, електронната митническа система. Въпросите са много сложни и ние не водим процес. И трябва много внимателно да се вслушваме в информацията, която ни предоставя комисията. Това, че комисията е, ползва най-актуална информация, е, трябва да се вземе сериозно. Е, аз не, не мога да сипя обвинения срещу комисията – е, независимо от усилията, които полага. Да не говорим, че комисията не разполага е, с е, всички ресурси, всички информационни източници. На всеки случай, за да гарантираме конкурентоспособността на единния пазар, трябва рано или късно да се справим с този въпрос. Понеже търговците непрекъснато работят с системите за вътрешните си потребности и са затруднени, когато трябва да общуват с една или друга митническа администрация от една или друга от 27-те държави членки. И сега, знаете, всичко става на компютри. В една митническа служба вече не се подпечатват формуляри, е, всичко е, става чрез информационни технологии и съответно съвместимостта и разменяемостта на документите е от съществено е, нещо. Наскоро в Великобритания бях в най-големия транспортен склад в Великобритания. Нямаше един митнически служител в него. Всичко се прави с компютър. Ние по-нататък е, очакваме все повече и повече от митниците. Натоварваме ги с въпроси, както вече казахме тази сутрин, за безопасността на продуктите, за охраната на интелектуалната собственост, а държавите членки не винаги, далеч не винаги им предоставят необходимите ресурси на митниците. И сега, е, понеже митниците е, не работят само за защита на финансовите ни интереси, а и за е, охраната на, на, на други важни обществени интереси, натоварени са с такива задачи, трябва да бъдат и съответно ресурсно обезпечени. И накрая, е, съгласен съм с тези, които крайно неохотно гледат на идеята за нова агенция. Интересно е, че е, тази сутрин във връзка с стандартите комисията категорично отхвърли създаването на нова агенция – е, защо не е и тук? А инак е, обменът на информация е нещо, на което аз гледам много благосклонно. Е, значи, отчетните системи трябва да бъдат далеч по-достъпни, далеч по-открити към съответните други администрации, отколкото са сега. Понеже предвид огромния обем на контейнерния трафик, например, през Европейския съюз, може да бъде обхванат единствено чрез бърз поток на обменена информация. Благодаря, господин Желински, сега от комисията, който ще има деликатната, трудна задача съвсем за кратко време да каже всичко. Благодаря ви предварително. Благодаря много, госпожо председател. Разбирам, че не разполагаме с никакво време, така че ще се опитам да бъда възможно най-кратък. Няма как да се спра на всички въпроси, повдигнати от уважаемите дами и господа депутати. Ще се съсредоточа върху е, най-централните въпроси, но е, съм си записала всичко. Повечето е, изразени до тук идеи са ни известни, тъй като сме провели и няколко двустранни, многостранни срещи. Всички тези изложени идеи ще бъдат взети предвид от комисията. Очакваме с нетърпение дискусията в Европейския парламент по преработката на митническия кодекс. Няма как да се справим преди срока, през 2014 година, но има възможности да се действа. Напреднали сме. Това е вътрешна информация, но в понеделник вече започнахме консултации между службите върху преработения вариант на модернизирания кодекс за митниците. След това ще се обмислят делегираните актове, е, актовете за приложение и е, е, след това ще има още един форум, така че се работи много внимателно по всички подробности. След това, нека да кажа, че въпросът за датата е много важен за нас. Говорим тук за приложението, говорим за економическата криза в държавите членки и във всички държави членки митническите администрации се сблъскват с множество проблеми, свързани с урязването на бюджета, например. Така че въпросът за ресурсите и за предоставянето на необходими ресурси, за да може митниците да изпълняват новите си задачи, е от огромно значение. За датата. Магическа, вълшебна дата няма. Модернизирането на митниците и на информационните системи е един постепенен процес и прави всичко възможно, за да може да действа добре европейския бизнес и да работи добре малките и средни предприятия, които никога не забравяме. Разпространението на информация. Непрекъснато поддържаме връзка с представителите на бизнеса и с е, мрежи на представители на заинтересованите страни. И накрая по създаването на Европейската, Европейска агенция за митниците. Знаем, че е, това е сложен въпрос. Има различна политика в е, различните европейски институции, но ние не чакаме да дойде някакво чудо, някакъв голям взрив. Опитваме се да съберем ресурсите, опитваме се да работим заедно, да е, елиминираме при покриването на задачите. Опитваме се дори по отношение на човешките ресурси да събираме а, ресурсите на едно а, и а, на места, въпреки на желанието на някои държави членки, това се случва. Госпожо председател, мога да говоря още цял час по този въпрос. Разбирам обаче, че времето ни е изключително ограничено, така че много ви благодаря за вниманието. Благодаря, но на следващото заседание на комисията ние ще говорим отново за този доклад. Извинявам се, извинявам се и на господин Фонтана. Не можем повече да, да продължим. Настъпи края на работното време на преводачите. Малко повече ги задържаме, за което им се извинявам и им благодаря. А, работата върви добре, може да предадете на господин Салвини докладчикът, че му пожелаваме успех. И с това закривам на сутрешното заседание. До скоро. Nous nous retrouvons à 15h dans cette même salle.